гласуваме в 12 часа. А сега следващата точка. Доклад на господин Шваб. Нарушение на разпоредбите на правото в областта на конкуренцията. Първо ще помоля господин Шваб да направи своето изказване по въпроса. Благодаря, господин председател, госпожо Малмстрем, драги колеги преди всичко искам да кажа, че благодаря на господин Алмуня за доброто сътрудничество. Щеше ми се да му го кажа лично, но ще помоля вас, госпожо Малмстрем, да му кажете, че е, като парламент сме много доволни от сътрудничеството с него и с комисията. Е, благодаря най-сърдечно, благодаря на господин Куркулес за като представител на гръцкото председателство, но нямаше да бъде възможно да постигнем решение за европейския парламент, ако нямах подкрепата на колегите от различните групи. Санчес Роседо, Епинг, колегата Шмидт е, за либералите, както и господин Белатрапка, който днес също присъства. Не мога е, да благодаря на всички, но те ми помогнаха много. В директивата по предложение на комисията постиг постигнахме, защото жертвите на, картел, на картели в бъдеще да бъдат в състояние да предяват пред съда на държавите членки е, своите е, жалби за накърнените им права. Това е чудесно, защото това попада в линията, която преследва от 2011 година Европейския парламент. Ние поискахме от комисията да предприеме в тази директива съответното за да се последва е европейските, европейското право. Така затваряме вратата за всякакви поредици от американски искове. Благодаря и на колегите от парламента за това, че ми помогнаха да тръгнем по този път. Така много грешки допускани в щат, Съединените щати, които, на които сме свидетели, няма да дойдат до нас в Европа. Има редица компоненти, които са много важни важни. Ние постигнахме съгл... съгласие да ги отхвърлим и на първо четене. Това е европейски принцип на прилагане на законодателство така че този принцип бе подкрепен. Мисля обаче, госпожо комисар, драги колеги, че има редица въпроси, по които постигнахме подобрение на първо от първоначалното предложение на комисията. Съотношението на член 12 и член 13, т.е един ищец какво прили, какви привилегии може да получава от Европейския парламент и по какъв начин да бъдат те ограничени, защото опасността от привилегии за прекия и непрекият жител може, казвам, може да доведе до няколко жалби или иска и няколко по обещетения, защото и сега в САЩ ставаме свидетели, че фирмите формират повече фондове за покриване на такива искове, отколкото за изследователска и развойна дейност. В Европа е точно обратното и така и трябва да остане. Успяхме да постигнем мнозинство и в тристранните разговори за това. Това е първото. Второ, успяхме да заложим в член 17 принципа на доброволни социални компенсации така че и щеца има една ефтина възможност за компенсация на щетите, без да се обръща към съда. Това ще кажа за сега. Благодаря ви и с това приключвам. Благодаря сега, казва председателя, госпожа Малмстрън. Благодаря, господин председател. Госпожи и господа, от името на заместник председателя Алмон искам да благодаря на господин Шваб и на господин Рапка и председателя на комисията, както и на всички докладчици в Сянка, които се ангажираха с тази много важна директива и за конструктивния подход, който всички вие приехте. Благодарение на сътрудничеството на трите институции, комисията смята, че сме получили много удовлетворителен резултат и аз мисля, че може да се приеме документа в последната секунда. Искам да подчертая значението на директивата. Прешата я квалифицира като най-важния документ и закон в сферата на защита на конкуренцията. Господин Алмуня преди 4 години на изслушването си се ангажира с това, че парламента ще бъде ангажиран от началото до края с това законодателство. Преди повече от 10 години съдът призна, че всяка жертва на нарушаване на правата, на правото в областта на конкуренцията има право на, да заведе дело. Потребителите и малките предприятия много трудно получават компенсация. Тази директива от изключително важно значение те дава възможност на граждани и предприятия да упражняват правото си на обещетение съобщение. Директивата задава правила, които премахват пречките, дават достъп и а, гарантира на жертвите да могат да се борят с а, законите, които нарушават а, правото в областта на конкуренцията. А, паралелно директивата също така пояснява отношенията между а, е, е, частното и държавното прилагане на законодателството, особено тогава, когато става дума за текстове, е, които ще гласувате утре. В тях се съдържат също така стимули за насърчаване на конкуренцията. Това е добра новина за жертвите на нарушенията. Колкото повече са уредени тези въпроси, толкова по-добре. Е. Комисията смята, че е постигнат отличен баланс. От една страна жертвите ще могат да а, упражнят правата си на а, конкуренцията и също така ще може да се ангажират и а, европейските органи в областта на конкуренцията. Председателя, благодаря госпожо комисар. Първия оратор, е госпожа Галбеч, Три минути. Благодаря, госпожо комисар, господин председателю, господин докладчик, евродепутати. В Европейския съюз, в много от държавите на съюза се срещат пречки за потребителите, за бизнеса и най-вече за малките и средни предприятия. Става дума за пречки пред прилагането на правата които им се полагат, на които трябва да се радват и които те губят, когато подадат иска за обещетение поради нарушение на правото на конкуренцията. Струва ми се, че дебатът днес е изключително важен в тази посока. Тези пречки ще бъдат премахнати благодарение на настоящия доклад. Процесът започна преди 9 години, както виждате, отне много време. Но обикновено, когато искаш да свършиш добре работата, ти е необходимо и повече време. Ето, стигнахме до отлични резултати. Всички участваха активно в работата. Господин Шваб, разбира се, колегата, с който работих, не му оставаше време, притискаха го строховете, но той работи ефективно и ефикасно и бих искал да се възползвам от тази възможност, да му благодаря за това, че завърши темата. Искам а, да му благодаря, защото това е една възможност за нас и за всички жертви в Европейския съюз. Правата им ще бъдат опазени и освен това опазваме законодателството на Съюза. Създаваме една рамка, която не е свръхрегулирана, що се отнася до търсене на правата. Мисля, че решението е отлично. Сега имаме една добра правна основа за бъдещата ни работа. Колективните искове също са засегнати. Комисаря говори и за това. Достъпа до доказателства също е засегнат, както и изпълнението на съдебни решения. Това предложение е балансирано. Говорим за балансирано положение и за двете страни, и за ищеца, и за ответника. Имаме също така гаранции срещу злоупотреби. Тази система ще бъде ефективна и ефикасна за онези, които искат да защитат правата си, да поедат иск. В същото време говорим за система, където няма свръхрегламентиране, няма прекалено голяма административна тежест. За радост е, избягваме също така даването на прекалено стимули за подаване на такива искове и тогава системата би се затруднила. Искам също така да подчертая факта, че дебатите ни а, почиват на консенсусна основа. Що се отнася до определените власти, ако определена институция решила, че компенсацията е адекватна, то тази компенсация ще се вземе предвид, когато се прави самото плащане. Разпоредбите, с които разполагаме тук, са съвсем ясни. Знаем, че жертвите срещат проблеми, що се отнася до сроковете за подаване на иск и затова едногодишният период, който се споменава тук, е чудесна идея. И в заключение трябва да кажа, че говорим за обща работа, която трябва да се извърши на ниво Европейски съюз и държави членки. Благодаря. Следващия оратор е Санчес Преседо. Благодаря, господин председател. Като докладчик по Зелената книга за искове, свързани с нарушение на правото на конкуренцията, Получих разрешение от парламента по този въпрос. Наистина прекрасно е, че вече имаме тази законодателна инициатива и успеха по времето на тристранната среща. Благодаря на всички работили по тази тема, която гарантира правната сигурност на вътрешния пазар. Политиката свързана с конкурентно способността и конкуренцията трябва да бъде по-демократична и по-ефикасна, защото компетентните органи трябва да отчитат е, и е, частните искове, които играят възпираща роля. Важно е също така да се възстанови баланса в случай на нарушени права. До този момент тази политика целеше преследване на лицата, не спазващи коренното право. А сега ще бъде осигурена защита и на пострадалите лица, които ще бъдат обещетени. Наистина парламентът е трябва да каже своята дума по тази материя. И комисар Алмуния в е, економическата е, комисия по време на изслушването, преди неговото назначаване, ясно подчерта това. Парламентът наистина трябва винаги да може да изрази своето мнение, особено когато става дума за защита на основните права на гражданите. Тази директива е насочена към развитие на конкуренцията, като се предотвратяват всички злоупотреби. И това не се оспорва. Днес може да се подаде иск да се получи обещетение. Същевременно това не е свързано с наказателни действия има осигурен достъп до доказателствения материал, е, но не може произволно или на дискриминационен принцип да се прибягва до тези възможности. Е, органите по конкуренцията действат на базата на е, събраните данни и а, решенията по взаимно съгласие могат да допринесат до намаление на глобите. Има също а, така и специфични разпоредби а, за а, картелирането. Балансирани са тези разпоредби, така че комисията може да подготви директивите по отделните елементи, които все още не са уредени. По колективните искове има сходни разпоредби, тъй като след 10 години прекарани в Европейския парламент, това е последното ми заседание, държа да благодаря на всички, които ми помагаха през тези 10 години които сътрудничиха с мен, така че да работя за европейското строителство в дух на солидарност и прогрес. Благодаря, господин председател. Е, това е една типично европейска тема. И отново залата е празна, а темата е изключително важна, защото това засяга създаването на картели, а това съответно е, вреди на потребители и на предприятия в Европейския съюз. Много е важно с това законодателство да дадем възможност на потребителите и на малките средни предприятия да бъдат компенсирани е, поради понесени щети заради създаването е, на монополи, на картели. Това засяга, както вече казах, потребителите. Затова искам да изкажа специална благодарност на господин Шваб. Дискусията понякога беше оживена, но процесът беше чудесен и постигнахме чудесно равновесие. Искам да благодаря на господин Шваб за приятното сътрудничество с него. Е, той е, е, беше твърд по същество и точно така се постига качествено законодателство. Искам да благодаря и на докладчиците в Сянка, защото по този начин ние постигнахме законодателен акт, който защитава както потребителите, така и малките средни предприятия. Е, тези, които бият тревога, които искат да изобличат картелите, ще бъдат по-добре защитени. Стига, разбира се, да ги открием. Защо защото много често тези, които бият тревога, не могат да изобличат картел, защото са твърде видими и могат да станат обект на съдебни искове. Като цяло е, текстът е много балансиран Естествено, ние бихме предпочели е, да има по-добра защита по отношение на колективните искове, е, но вече постигнахме съгласие с господин Шваб. Това е една първа крачка и се надявам отново от господин Шваб да вървим е, по-напред в областта на колективните искове. Госпожа Томашич има думата. Благодаря, председателю. Напълно подкрепям предложението, тъй като целите му всъщност ще ни помогнат да създадем свободен пазар, а това е причината за създаването на общността. Но трябва да се отговори на определени изисквания, за да може такава директива да бъде приложена в Съюза. Имаме нужда от независимост на съдебната система в държавите членки. Трябва също така да имаме един добър бизнес климат, където нарушенията на правото на конкуренцията са отделни, изолирани случаи, а не обичайна практика. Виждам, че в някои държави членки тези условия не са изпълнени и тази директива най-вероятно няма да бъде изпълнена и там. В Харватия поне така стоят нещата. На Харватия се защитават големите производители за сметка на дребните, които биват унищожавани. И това не е случайно. Това е политика, която работи за бизнеса. Законите не са справедливи и се прилагат по собствено усмотрение. Корупцията е разпространена. Пазара ще се влияе от политиката и в бъдеще по един несправедлив начин. Ще подкрепя, независимо от това, този текст. Трябва да се започне от някъде. Благодаря ви. And, uh, as I see... Виждам госпожа Андрес Дотер отсъства, затова можем да започнем с спонтанните изказвания. Първи оратор е господин Кели за една минута. Е, Благодаря, господин председател. Бих е, искал да е, е, отдам дължимото на комисар Алмуния и благодаря за свършената работа през изминалите 5 години. Аз не смятам, че е добра идея прекалено много да използваме думата оценявам, но така или иначе аз високо оценявам докладчика, моя колега господин Шваб ние трябва да сме сигурни, че той ще продължи да работи в тази област, защото това е много важно, особено когато се има предвид законодателството в областта на конкуренцията. Много хора съвсем основателно смятат, че е, има несправедливост. Някога не знаят какво точно да направят и е, това им дава една възможност да се занимаят с тази материя, е, да влязат в съда и да потърсят справедливост. И е, господин Столоян има думата, последни изказващ в е, спонтанните изказвания. Благодаря, господин председател. Това е изключително важен доклад. Държа да благодаря на всички, които са работили по него. Искам да подчертая две неща. Първо, едно по-засилено сътрудничество между комисията и надзорните органи в държавите членки. Това е абсолютно задължително, защото именно тези органи би следвало да предприемат някакви действия в случай на нарушение на законодателството. В сферата на енергетиката, например, на природния газ, по-специално има държави членки, при които има фактически монопол, няма конкуренция. И с Международния валутен фонд се направи опит за фаворизиране за развитие на конкуренцията, но това не допринесе до нищо добро. Благодаря, господин Сталоян. Сега ще дам думата на госпожа Малстрем. Благодаря, председателю. Наистина кратък дебат, но много ясен. Ще предам становището ви на заместник председателя Муня, който за съжаление отсъства. Окончателният текст е важна стъпка напред за всички жертви на нарушение на правото на конкуренцията. Малките предприятия, големите, потребителите биха могли да потърсят пълно обещетение за вредите, които са понесли. Правото на обещетение всъщност ще се даде и на самите жертви, които са пострадали, независимо къде се намират по веригата. Много често това са крайните потребители и МСП. Говорим в случая за наистина една справедли... едно справедливо обещетение. Многократните обещетения за една и съща вреда трябва да се избягват. В същото време текстът регламентира взаимодействието между публичното и частното прилагане на това право, което ще доведе до по-добро прилагане на правата на конкуренцията. Трябва да има публично прилагане, като например програми е, в този смисъл. Трябва да се спазват европейските правила за прозрачност, както и основните права на жертвите. Отново искам да благодаря на докладчиците, най-вече на господин Шваб, но и на всички съдокладчици, господин Рапка и председателя на комисията ЕКОН, госпожа Шаран Болс, както и на всички, които са се занимавали с тази тема. Благодаря, госпожо Малстриум. И сега в заключение на дебата давам думата на докладчика господин Шваб. Президент Вилан, аз... Благодаря. Първо искам да ви благодаря, господин председател. Искам да изкажа благодарности на госпожа комисаря. Уви, господин Алмуня не можа да присъства тази вечер. Много се радвам, че дискусията можа да се състои. Днес някои от колегите ни отсъстват. Независимо от това, искам да благодаря на тези, които допринесоха за изработването на доклада. Благодаря на господин Айкот за любезните думи. Госпожо комисар, в тази директива има една точка, по която все още изпитваме съмнения. Решението, което беше взето от мнозинството, а именно е, да е, сме сигурни, е, че програмата за по-меко отношение няма да се използва целесообразно в края на грешата. Тази точка не е много полезна. Остава опасност – остава един риск и според нас е, този въпрос не е добре е, е, уреден в директивата. Комисията направи всичко необходимо, за да остане член 11. Знам, че органите по конкуренцията в много държави членки никога не са прилагали такава директива за снисхождение, ако можем така да се изразим. Така че е, не е достатъчно да дадем гаранции, че някои играчи на пазара ще получат привилегировано отношение. Трябва да сме сигурни, че наказанията ще се налагат също. Е, е, през следващите години ще трябва отново да работим по тази директива, за да се намери по-справедливо разрешение. Така или иначе, ние успяхме е, да изключим Rendition Exposition от директивата, следствие на което сега е, бизнес средата е по-сигурна и по-справедлива. Надявам се утре вота да бъде единодушен в Европейския парламент. Председателят е, дискусията по тази точка от дневния ред приключи. Утре в 12 часа ще се състои гласуването. Е, следващата точка от дневния ред е Европейския фонд за дългосрочни инвестиции. Докладчик Руди Краца Цагар... Цагарополо.